вашата програма, тя би трябвало да е съгласувана с решението на комисията 2013. Генерална дирекция околна среда и климат, както и агри. Ние можем да кажем, че имаме съсредоточаване върху постиженията и също евентуално да координираме нашите действия с а, а, решенията на комисията. Относно останалата част, ние смятаме, че през 2016 ситуацията с плащанията ще бъде по-добра, най-вече защото ще има едно отлагане на, имаше едно отлагане на проектите и а, смятам, че сега до средата на оценката ще има вече а, нормализиране на ситуацията. Благодаря. Радвам се да чуя, че няма да има проблеми с плащанията. Но когато после чуя, че няма да имаме проблем, само защото просто отлагаме някои от е, плащанията, това вече не е, е същото. Надяваме се да запазим същата, същия график, като този, който си бяхме определили в началото. И също да имаме същите ресурси, е, които да ни позволят плащане, защото отлагането на плащанията не е същото, като а, увеличаване на ресурсите за плащания. Ние не искаме да отлагаме плащанията, искаме да увеличим собствените ресурси. И не смятам, че отлагането на плащанията е най-доброто решение. Благодаря ви така иначе. И сега, о, казва председателя, графика. Крайният срок за измененията 3, 26 май и гласуването в нашата комисия ЕМВИ на 7 юни, гласуване в бюджетната комисия 22-23 юни. А сега следващата точка. Действия предприяти вследствие на Европейската гражданска инициатива Право на вода. направихме един проектодоклад. Отговорниците са Лин Бойлан и веднага давам думата на госпожа Бойлан да обясни съдържанието на доклада. Um, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, защото искам да чуя становищата на колегите по този проект доклад. Както вие знаете, правото на вода е ключова гражданска инициатива. За първи път този механизъм беше въведен под Лисабонския договор и а, тази гражданска инициатива надхвърли, разбира се, с голяма лекота един милионния брой подписи. Тази цифра показва, проблема с доставките на вода и как управлението на водните ресурси става все по-важна тема за европейските граждани. Този механизъм позволява правото на повече пряка демокрация на нашите, за нашите граждани и им позволява да се ангажират директно с процеса на взимане на решение на европейско ниво. За съжаление, има едно вярване сред гражданите, че каквото и да направят, ние няма да си спазим обещанията. Ето, сега има възможност да последваме това, което гражданите искат и да заложим като основно право правото на вода и на хигиенни условия, свързани с водата. Да, това е част също от световната, световното право на, на гражданите за вода. Тази кампания не озна... няма да промени по никакъв начин а, директивата за концесиите, но просто нашите граждани много се тревожат за либерализацията на услугите, свързани с водата. Имаше създадена една платформа за дискусии относно влиянието на либерализирането на пазара и също доколко ще трябва и как трябва да се подсили правото на достъп до вода за гражданите. Като цяло, организаторите счетоха, че цялата платформа е доста неуспешна и трябва да имаме законодателство, което да признава достъпа до вода. Но ние, като лидери, ние искаме да докажем, че сме ангажирани да а, слушаме гласа на нашите граждани и един слаб отговор не може да бъде считан за адекватен. И за да може този уникален механизъм а, да не пропадне в запение, ще трябва да се ангажираме с резултати и е, искам в моя доклад повече конкретно законодателство по темата и допълнителни изменения. Европейската комисия на този етап предпочита конкуренцията и либерализацията на сектора вода и е, различни санитарни услуги. В моя доклад привличам вниманието към факта, че доставката на вода е един естествен монопол и когато има приватизация, ще видим да се натрупват печалбите и да не се инвестира в водната инфраструктура. След като видяхме до каква степен инициативата предизвика реакция от гражданите, можем да заключим, че нашите граждани се тревожат и не искат либерализация. Гражданите в много европейски държави се тревожат от тези практики на приватизация и а, предпочитат връщането на водните, водното управление към общините и към местните органи, както в Париж водата става все по-рядък ресурс в Европа, както и в света. И а, това само показва, че водата е ресурс, който трябва все повече да се пази. Бихме могли да, се, да видим повече а, наблягане на тази тема в директивата за водата. Това е рамковата директива и също да направим една информационна кампания и за селскостопанския сектор, защото там се използва много вода. Искам да се постави повече акцента на замърсяването на ресурсите и също и на обработката на отпадните води. Разбира се, не мога да включа всичко в този доклад, но както вече казах, ще има допълнителни изменения, както от моя страна, така и от страна на колегите, предполагам. И очаквам също вашите коментари, становища и се надявам да работим заедно успешно. Благодаря. Start... Благодаря. Сега започваме дискусията. ЕНП госпожа Еранс. <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Не е необходимо да четете конкретни параграфи от този доклад. Ние сме го прочели. Но искам да призная, че тази инициатива, гражданска европейска инициатива е много добра и е много важно гражданите да могат директно да се обръщат към парламента, за да искат законодателни актове. Но от тук да се даде на гражданите възможност да променят по някои аспекти, както казвате в текста, все пак не трябва да се отива твърде далече, не трябва да се стига твърде далече и да празнуваме твърде бързо. Някои точки, по които искам, мисля, ще да се допълни този доклад. Най-напред, връзката, поне списъка, на законодателството на международно равнище. Това, което липсва, са някои резолюции, като последната резолюция на Обединените нации, която не сте записали от 2013 година. Тя е много важна. Остата ми се струва, че малко се смесват нещата, това, което е Обща асамблея на нациите и е, съвета на правата на човека. Съвета на, човек, съвета на правата на човека взе много важни решения. Примерно, е, трябва да се запише под внимание също и резолюциите на комитета на е, правата на човека, защото правото на вода още не е гласувано от е, общото събрание, общата асамблея, така че да не изпреварваме нещата, още не е взето решение по този въпрос в нации, Обединените нации. И освен това, това, което е важно, е да се говори с докладчика на Родените нации по водата Катерина Албокерки, която беше докладчик. Сега има друг, който се занимава с това и трябва да се говори. Катерина Албокерки беше предишния докладчик и тя беше написана съвсем ясно каква е разликата между едно нещо, което е обществено, публично и което може или не да бъде управлявано от частно или обществено или публично предприятие. Концесиите, които се дават, се дават от общините, са нещо съвсем нормално, законово. И, а що се отнася до необходимостта да се запише името на докладчика този доклад, това е също нещо много важно. А за управлението сме притеснени, разбира се, отговорността е тази на общините. Общините са тези, които решават за начина по който ще управляват водните си ресурси, в водоснабдяването, канализацията и така нататък. Е, може общината да се да занимава с това или пък е, да се създаде някакво предприятие, публично концесионно предприятие или пък общината решава, че тя ще възложи за известно време някаква концесия. Трябва много да внимаваме, защото е, какво се казва в е, договора за функционирането на Европейския съюз, трябва да бъдем е, безпристрастни, трябва да спазваме нашето законодателство. Става дума за 28-те държави членки. Нашата страна, например, и в моята страна Испания, имаме добър пример, почти 50% или айде 60 и 40% са общините, които са, имат публични предприятия и другите, които са възложени на частно предприятие управлението на водните ресурси. И има много добри примери навсякъде, независимо какъв е политическият свят. Има общини, които от много години които е, се управляват от левицата и частно предприятие пък управлява водите. И обратно. Има общини, където е, е са десницата управлява, пък е, водите ресурси се управляват от е, е, публични предприятия. Всичко е въпрос на разум на въпроса е да не струва скъпо за гражданите, дали ще бъде частно или публично. И сега нещо друго, което е много важно е да имаме известно трябва гражданите да могат да се обръщат към някой конкретно и да попитат колко плащам точно. Но питейната вода е, довеждането на водата, пречистването от отпадъчните води и е, управлението на, на, на, на тази услуга, това нещо струва. Струва пари, така че трябва да има едно лице, което или някаква, някакво предприятие или орган, който да отговаря за това да може във всеки един момент да информира, да провери дали правилно се извършва услугата, дали тя се извършва изобщо и да може да отговори е, колко струва то, то, тази услуга, за да, да няма притеснения в Европа, да няма съмнение, когато става дума да се знае колко плаща гражданина и какво е записано в тази фактура. Пък признавам, че за економическата криза сте прави, но преди економическата криза винаги е имало е, групи от населението, които са били в е, затруднено положение, за което е било трудно да плащат фактурите си за ток, вода и така нататък. Но е, все пак трябва да си кажем, че е необходимо да има ефикасна система за социалност осигуряване социална защита в моята страна, например, е така, когато една община, когато в една община някой или семейство не успява да си плати фактурата с водата, какво става? Общината е тази, която плаща за това семейство, което е в затруднено положение. Семейството се обръща към общината и тогава социалните служби правят така, че фактурата се плаща, за да няма спиране на вода и да няма измами. Защото когато се говори за публични или частни оператори, може да се установи, че има много хора, които не плащат, просто защото са напуснали жилището и са казали, че или не са предупредили, или са спрели търговска дейност, или пък има хора, които просто не искат да плащат. И за да се избегне да остане вратата отворена за всякакви измами и решения, които е, във всякаква посока. Трябва да има една социална служба, която да може да поеме нещата, ако някой, който е в затруднено положение, не може да плаща повече фактурата за водата. Освен това пък трябва да се вземе под внимание и притесненията, които могат да съществуват, както с Леванта в Испания. Е, има някои членове, има някои области, където примерно има много вода и никога не са извършени съществени инвестиции. Но когато видим какви са печалите, които се извличат от фактурите по водата, тези печалби трябва да бъдат реинвестирани обратно в инфраструктурата. Когато не, не, не е инвестирано в пречистването на водата, за да може тя да бъде питейна или пречистване от пазъчните води, сме замасили морето и не е инвестирано, защото просто има много вода. Това е проблем. В Испания всъщност, особено в източната част, имаше проблеми с липсата на вода. Но все пак трябва услугата да се извършва разумно и тогава е възможно да се справи една община. Не може да се обвинява някой сектор или друг. Въпрос на култура е пречистването на водата. По едно време в Испания, например, си миехме зъбите и в това време чешмата течеше, а сега ще видите какво правят. Испанците са информирани, човек си мие зъбите, като се спира водата, докато човек си ги изпърка, нали, вода не тече. Това е начин да се правят економии. Но не може да се обвинява този или онзи. Извинете, бях малко така пространна, но това е един доклад, който прочетох внимателно, говорих с много хора, защото това е много интересна тема. Пък тези, които подписаха инициативата, не са 1,9, а 1,6 милиона според цифрите на Европейската комисия. Това просто ще бъде те да цифрите. Благодаря. Gracias, presidente. En primer lugar, eh, felicitar a... Благодаря, господин председател. Най-напред нека да поздравим докладчика за този текст, който е е, много по-близък към това, което предлага хората, гражданите в инициативата от е, много по-близък от това, което пък комисията беше предложила. Така че е, докладчика съжалява, че само се припомнят вече взетите поетите ангажименти. Аз бих казал, че дори това е просто жалко. Тази първа гражданска инициатива не заслужава толкова неясен е, отговор е, и толкова вял отговор. Разбира се, може да се представи ново предложение, което да отиде отвъд е, някакво изброяване на съществуващите директиви за питейни отпадъчни води. Рам, рамката, рамковата директива вода, която е основна, не само трябва да казва, че просто водата е една стока. Водата всъщност е право. Това не е само начин да се получават печалби. Това трябва да се каже от Европейския съюз в някои от най-важните директиви, като се използват същите думи, които използват гражданите в гражданската инициатива. Държавите членки се стараят да може всички граждани да използват своето право за вода, за питейни вода и пречистена от води. А пък и е, трябва да се предвидат мерки, когато става дума за недостиг на вода и в своето съобщение Европейската комисия предоставя много данни относно сушата, липсата на вода. Чудесно, но комисията като че ли забравя, че тук в Европа кризата направи сериозни, остави сериозни следи и много семейства е, нямат възможност. Колко хора са лишени от вода и водата им е спрена, защото нямат възможност да платят. Има ситуации, е, при които е абсолютно суша, трябва да се видят какви са данните. И комисията самата му се изненада, когато събере тази информация и тя трябва да се опре на тази гражданска инициатива. Така че искам да се обърна към докладчика да изясни един аспект. Като че ли се сбърква, като че ли се бъркат собствеността и управление. Според нас е необходимо да се водата да се знае, че е публично благо. С... И, и само в някои конкретни случаи е, публичните власти да могат да дават концесии за един или друг аспект на управлението и то на частни лица. Но все пак трябва да се, може да се гарантира правото на този ресурс и правото на пречистване на отпадъчните води. И както каза колежката, има някои случаи в някои общини, при които управлението се поверява на публично е, предприятие или пък се дава на публично-частно предприятие концесия. Но при всички положения трябва да се гарантира, че общественото благо, общественото собственост, тъй като водата е обществено благо, трябва да бъде контролирано, трябва управлението да бъде надзиравано и трябва да се уточни, че собствеността и контрола на ресурсите е публична дейност. Иначе управлението ще трябва да бъде да отговаря на територията, в перспективата на една стока, на едно благо, което не е стока и не става дума да се правят печалби. И когато става дума за някаква малка община, може не, тя няма възможност сама да се справи. По някой път единствения начин то частното, частната фирма да се занимае. Това, се, това е направено в много общини. Освен това исках да подчертая много някои въпроси, които считам за важни и като да направят предложения. Ние винаги трябва да работим, да се сближаваме към гражданите. Липсата на доверие от страна на гражданите е, може да се обясни, оправдае, ако не подкрепим тази първа гражданска инициатива. И по това работим. Не става дума да установим е, че има проблеми и става дума да работим, за да ги решаваме и да спечелим е, доверието на гражданите. Аз лично считам, че на основата на което е предписва рамковата директива, трябва да поспеем да, да изградим системи, при които а, покриването на разходите да бъде основна ос. Трябва да има прозрачни, справедливи а, тарифи, трябва да могат да гарантират вода за всички, пречистане на отпадъчни води за всички. Отвъд собствеността, трябва да се говори за някои въпроси, като моделизирането на инфраструктурите, моделирането на инфраструктурите, да се направи така, че водата да, да, да бъде е, включена във всички политики, да се използва устойчивото използване на водата и така нататък. Имаме много работа. И желаем да изпратим ясно послание на Европейската комисия, и от Европейския парламент да подкрепим силно тази гражданска инициатива, с която ние всички сме съгласни. Водата е въпрос на справедливост, това е едно право. Економическата криза, която преживяхме, заплашва това благо. Така че, ако запишем като право в законодателство на Европейския съюз водата, това е нещо, което има днес още по-голяма важност. Благодаря. Er øh, Благодаря. Благодаря. Господин Довман има думата. Водата е много важен ресурс и ние трябва да гарантираме една справедлива и е, разумна употреба. Идеята ни с промяната на договорите беше да имаме повече участие, пряко участие на гражданите в законодателната дейност. Но знаете, че, че граждани от Ирландия, Германия, Испания се тревожат за приватизацията на водното управление. И ние не смятаме, че комисията трябва да прави законодателство за правото на вода, защото това не е точно в нашите компетенции. Съгласен съм с казаното докачика, че а, то, тези решения трябва да принадлежат на местните органи, а, защото те са най-близо до гражданите. Политиката за управление на водата трябва да остане в ръцете на държавите членки. Комисията не трябва да решава за приватизирането на водните доставки не може да на такова централно ниво да се иска приватизация. Местните власти могат да бъдат по-конкретни в това отношение. В Дания най-важното е да има а, сигурна, безопасна доставка на вода. Някои смятат, че доставката на вода дава лесни печалби и гражданите винаги ще плащат. Но как да сме сигурни как водата, подпочвената вода, не намалява и че тя не е замърсена? Нека да работим по този въпрос и да гарантираме правото на чиста питейна вода за граждан. Thank you very much. And now, Mr. Faria. Господин Фагия. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на моя колег за добрата работа по доклада, както и на докладчиците в сянка. Три са основните цели, които преследваме. Държавите членки би трябвало да бъдат задължени да поемат отговорността и да предвидят съответните мерки, свързани с водата и канализацията. Е, трябва да се увеличат и е, е, възможностите в рамките на целия Европейски съюз за е, е водоснабдяване за е, канали... модерна канализационна система. Естествено, на принципа на субсидиарност трябва преди всичко държавите членки да поемат своите задължения – Необходимо е да е, е, посочим, че става дума за е, публично благо, за право на обществото, за разлика от други стоки, при водата и става дума именно за това, така че е необходим подходящ механизъм за управление е, необходим е, е модел за управление, който да се развива на национално равнище, но също времено да се е, съобразява с изискването за достъпни цени. И за да постигнем всичко това, за да предприемем и съответните изменения, ние се нуждаем от повече ефективност в самия сектор, но и по-добро обучение на работещите в сектора, както и по-близко повече обмен за успешните модели за управление на водите както и ВИК предприятия. Националното законодателство би трябвало да се съобразява и с интересите на потребителите. Ние от страна на НП желаем да задължим държавните органи да предлагат и съответната защита и социална е, грижа на е, е, гражданите за по отношение на достъпа до вода. Затова е необходимо и на европейско равнище да се обменят познания, най-добри практики, да се помисли за изграждане на една по-добра система на европейско равнище по отношение на подобни граждански инициативи. Благодаря още веднъж на докладчика и на докладчиците в Сенка. Господин Рафанте от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Аз благодаря също и на докладчика. Чудесно свършена работа, много подробна. Това улеснява живота на тези, които ще трябва да работят по този текст. Благодаря още веднъж и оценявам много това, че текстът е разделен на тематични части, което позволява по-логично да работим. Оцених високо също, че става дума за една от, един от текст, част от текста всъщност говори за гражданската инициатива. Става дума, освен за водата, и за гражданската демокрация. Това е много важно да кажа на, на гражданите, да, вие може да участвате, да диктувате дневния ред, при условие, разбира се, че получите съответния брой подписи. И след като с това стане, милион и цяло и шест или милион цяло и осем гласове, които трябва да бъдат събрани, не е малко, но все пак това е, е нещо, което е важно. Искам да припомня на докладчика, че доверието на гражданите е доста е спаднало. И ако започнем една такава важна работа, която ако не свършим добре работата по този въпрос, е, доверието ще се спадне още. Отговора на комисията е, е слаб. Не само по формата, но и по същество, защото гражданите очакват три неща – изискват три неща. И основното всъщност от тях е именно да получат отговор по отношение либерализирането на водата и като обществено благо и обществена собственост. Отговорът беше просто, че това са прерогативи на държавите членки, точка, и най-вече местните власти. Това е вярно. Така беше казано. Това е може би най-добър инструмент. Но не е вярно, че комисията не може да направи нищо повече и може да им помогне нещата да станат по-нормални. Така, а, имаме 7 съобщения, вместо да излезе някакво законодателно, някакъв законодателен текст. Единственото, което получихме, това е много жалко. В Брюксел преди няколко седмици имаше среща на Европейското движение за водата. Много такива движения се образуваха, което доказва значимостта, важността на тази тема. В Италия организирахме референдум а, и а, става довърши дума за обществената вода. 95% бяха за, но за съжаление Е, надеждите бяха разочаровани, защото сме закъснели в приложението на резултат от този референдум. Но ако се върна към темата, по която ще работим с изменения, докладчикът е, вече цитира, и говорихме този въпрос, цитира увеличения брой на тези лица, които вече не успяват да имат достъп до водата, защото просто не могат да плащат фактурите. Е, това нещо става и у нас, и в други страни. Това е много притеснително и това се засилва. И не, не трябва само да отбелязваме, да го констатираме. Напротив, трябва да бъдем по-храбри, да вървим напред. Например, да предложим някаква минимална, минимална квота, гарантирана квота за вода за всеки граждани, защото е, в крайна сметка за всеки граждани това, което би било желателно да бъде поне един минимум 50 до 100 литра на ден, които да са гарантирани. Може да говорим за цифрите, но такава е беше идеята. Самата идея за минимална гарантирана вода, това е, трябва да е така. Това е, както ние казахме от 9, това е не стока, е право. И друго, което искам да подчертая, предвид климатичните промени, трябва да се работи в то. Важността е всъщност е, това, което е много важно, са резервите на сладка вода. И трябва да има добро е, захранване с вода, е, което да отговаря все пак начин, който да отговаря на промените в Искам да припомня, че ние е, живеем в една все пак развита цивилизация, питената вода е все пак доста ограничена и 2-3%, много малка част всъщност от световните, световната вода е питейна това е една битка, която, една борба, която, от която зависи преживяването, оцеляването на човешката е, е, на, на човечеството. Искам да се спра на една друга точка, която касае защитата на екосистемите и на е, природните резерви на питейна вода. Това е много важно да се поддържат тези ресурси, които са редки, вече го казахме много пъти. Това е ресурс, който трябва да бъде на разположение за всички. И накрая трябва също да се отбележи, да се подчертае е, въпроса с е, разхищенията на питейна вода. Е, има две точки, които искам да подчертая, но и други въпроси има. Първо, кампания за информация и комуникация. Имаше много такива кампании, много повече, отколкото преди 20 години, както каза колегата. Но що се отнася до комуникацията относно пиленето на вода, никога не е, това не е достатъчно. Защото и в Европа е, това става вече един много сериозен проблем. Именно в Европа трябва да се работи по структурите в системите за разпределение, доставка на вода. Имаше един доклад на Европейската агенция за водоснабдяване тук. В тръбите се губят минимум 10 до 40% вода. Това е голямо разхищение, което вече не може да си позволяваме. Трябва да се работи по тези а, структури, по, за да се запази всъщност този ресурс, който е много чувствителен. Благодаря. Сега госпожа Перик. Благодаря, господин Благодаря, господин председател. Вече беше казано. Трябва тази инициатива да се проследи и мисля, че Холандия, Нидерландия е, има какво да каже в това отношение. У нас инсталациите позволяват на предприятията, на гражданите, на болниците да разполагат с питейна вода на добро качество. Това позволява пък и на другите да разполагат с и други, като например земеделските стопани да разполагат също с вода. Благодаря на докладчика, но искам да направя няколко забележки, няколко оговорки. Най-напред резолюцията относно признаването на водата като право на човек е много важно. Разбира се, този проект трябва да бъде приветстван, но имаме и рамковата директива за водата, пък имаме и разпоредбите за питейната вода. Мисля, че имаме вече средства да признаем това право. След това Естествено е, че проблемите за достъп до водата е, са е, зависят от економическата криза и не могат да бъдат е, обвинявани предприятията, че те правят нещо. Мисля, че трябва да има повече сътрудничество между публично и частно партньорство да се засили, трябва да се намерят някои интересни решения, за да се подобри достъпа до водните ресурси в Европейския съюз, но и в третия свят. Създаването на един фонд за солидарност и вземането на социални мерки. Е, това е нещо, се вписва правомощията на държави членки, защото трябва да се действа по най-възможно на ефикасен начин. Вече у нас съществува една социална помощ, която позволява да се подпомогнат по-слабите лица. Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря от името на Мишел Дантен е, и от мое име, защото колежката не можа да дойде днес. Достъпът за питента вода е много сериозен. Това е един въпрос, който трябва да се разгледа по много прагматичен начин. Трябва да си зададем въпроса за качеството и за количеството. И в това отношение трябва да се разгледа въпроса от гледната точка на последствията от климатичните условия, което е една действителност вече. За въпроса за количеството на вода, за поддържането на някои економически дейности, не само за медицина, но и промишлеността, е много остро се поставя. Също както и достъпа за гражданите до една качествена и достатъчно като количество вода. Трябва да се разгледа водата от социална гледна точка. Развитието на инфраструктурите и услугите, говоря за пречистването на питейната вода и на отпадъчните води, все по-скъпо струва, което е по-недостъпно. И какъв отговор може да дадем на въпроса на европейско равнище? Докладът в това отношение ми се струва, че не е достатъчно пълен. Но трябва все пак да не се плашим от публично-частно партньорство. Преди няколко години беше направено проучване общо за хидрографския басейн за региона Рон, Рона Алпи доказва, че няма някаква съществена разлика по отношение на цените и услугите между а, публичното управление и частното управление. Въпросът, единствения въпрос е свързан с инфраструктурите за един, а, в рамките на един дълъг период. Възниква също въпроса и за публичните рамки, които може да определим, тези договори, които се подписват, как проследяването на договорите и така нататък. Това са все въпроси, които могат да ни съберат да работим заедно по този въпрос. Благодаря. Thank you very much. And now, Madame Suica. Госпожа Суица. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. За първи път участвам в е, подобен дебат е, в е, Европейския парламент. 95% това действително е, е впечатляваща цифра, цифра, която се отнася до Италия. Е, ние знаем, че е, водата не е на ресурс, с който се търгува, е, е, ние не можем да се отнасяме към водата като към търговска стока. Е, и въпросът е как да обясним всичко това на европейските граждани и как те се отнасят към тези въпроси. Държавите членки би трябвало да са в състояние да предоставят право на вода и на канализация на всички граждани. В точка втора се споменават неща, които не би трябвало всъщност да се решават на база законодателство за единния пазар. Не, то се отнася повече до регионалното, до местното равнище, до националното равнище, т.е. субсидиарността трябва да се има предвид. Но при всички положения става дума за универсално право на достъп до вода. Много се надявам, че ще успеем, защото а, това е изключително важно. И когато говорим за развиващите се страни, които действително имат проблеми е, да получават е, средства от европейските фондове, трябва е, да е, разширим нещата. Всъщност не става дума единствено за развиващи се страни, става дума за всички живеещи в света през 21 век всъщност това ще бъде основният проблем на човечеството, докато през 20 век, както знаем, ставаше дума най-вече за петрол. В моята страна, Харватия, А, ние можем да се похвалим с добри водни ресурси. След а, а, Исландия и Нор, а, Норвегия сме на трето място. В това отношение а, а, много се тревожим, че а, има толкова много хора, които всъщност нямат такова право, нямат достъп до а, вода и много се надяваме, че комисията ще успее. А, с този е, проект. Естествено, е, управлението на водата е нещо много отговорно и ние всички трябва да поемем нашата част от отговорността, комисията също. Господин Турмеш има думата сега. Благодаря, господин председател. Да, дискусията се проточи повече, отколкото очаквахме. Но, колеги, Водата е живот. Без вода няма живот. И в това отношение смятам, че трябва да видим а, как нашите граждани се тревожат за водата и как тя е управлявана. И а, как те следят внимателно какво правим ние с водата. Това е ангажимента на гражданите. Тази гражданска инициатива е историческа. Едно историческо постижение, е, единствено по рода си от страна на гражданите на Европейския съюз. Но мисля, че комисията някой биха казали, че комисията направи това, което някои биха нарекли минимално обслужване. И не смятам, че това е правилният подход. Не смятам, че ние трябва да сме щастливи. И по-скоро трябва да сме щастливи, че гражданите се интересуват от това, което правим с водата. Водата е ресурс за живот. И е добре в нашия доклад да кажем, че Европейският съюз трябва да направи много повече, отколкото това, което правим сега, за да гарантираме, че всички граждани деца, жени, навсякъде по света да имат достъп до вода. Другият въпрос е водата в Европа. Това е континент, в който най-много хора имат достъп до питейна вода. Само една общност не винаги има достъп до вода, това са ромите. Мисля, че трябва да го споменем в доклада и да им осигурим достъп до питейна вода. Нещо друго важно, друга важна битка е, е битката за директивата за концесиите. Смятам, че трябва да спрем комисията да продължава с тези игри. Те бяха а, сразени от мнозинството в предишният парламент. И никой не може да използва тази гражданска инициатива за отваряне на подигане отново на дискусията. Водата е нещо, което трябва да остане до а, обществения интерес и не виждам никакъв интерес а, да продължаваме да искаме приватизация на а, водните услуги. Това е нещо, което Европейската комисия най-накрая трябва да приеме и, и да запази водното управление възможно най-близко до а, обществените власти. Качеството на водата е нещо, което също трябва да а, а, подчертаем. Има едно проучване на един немски университет. За първи път се говори за нивата на пестициди и инсектициди. 4% от водите им са заразени от такива остатъци. И е много трудно а, да водата, питейната вода да се изчисти от тези химически остатъци. Това означава, че не сме свършили достатъчно през изминалото десетилетие. И трябва да а, направим всичко, за да премахнем тези а, силно увреждащи вещества от питейната вода. Ако искаме водата да бъде нещо, което да можем да пием от чешмата, трябва да сме сигурни, че тя няма да е скъпа. И когато говорим за циркулярна економика, нима с пластмасови бутилки ще продължаваме? говорим за рециклиране. Но няма все така ще пием от пластмасови бутилки. Мисля, че в Европа е мястото да имаме тази възможност да пием спокойно водата от чешмата. И ние не искаме да а, изкуствено да стимулираме продаването на минерална вода в бутилки, идваща от километри. А, нека да не забравяме, че тук трябва да дадем пример. Има една зала, където има такава питейна вода а, а не бутилки. Мисля, че трябва навсякъде така да стане в този парламент. Благодаря. Получихме и две други искания за изказване от колегите. Господин Фланагам първи. благодаря. Това, което искам да направя е да поздравя а, колегата Бойлен за великолепно свършената работа. Това са два много важни въпроса, именно доставките на вода, а също и достоверността на Европейската а, гражданска инициатива. Винаги съм бил скептично настроен относно колко тази инициатива ще бъде приета на сериозно. И предполагам, че гражданите си задават същия въпрос, но ето сега резултатът е тук. Имаме гражданска инициатива, която разискваме. Ще се слушаме ли в нашите граждани? Е, нека да не губим времето на хората, нека да им дадем надежда и може би е момента да се слушаме в тяхните желания. Някои хора тук казват, че комисията не би трябвало да има компетенции за правото на вода и че това трябва да е в компетенцията на държавите членки. В Ирландия, в моята държава, през 2010, когато трябваше да спонсорираме не фалирали банки, ние трябваше, ние бяхме а, задължени да го правим по искане на Жан-Клод Трише. И Европейската централна банка и господин Трише казаха, че правителството да започне независима оценка за прехвърляне отговорностите за водните доставки от местните власти към частни лица и да започне е, приготвянето на приватизация за 2013-2014. Тогава е, сметнах за смешно, че е, комисията, която трябва да, да издава становища по тези а, елементи, нищо не каза, а банката тръгва да ни казва какво да правим с нашата вода. А, ние знаем какво става в дългосрочен план. Значи за банките можем да спонсорираме. А когато става въпрос за нашите обикновени граждани, да не можем да командваме. Трябва да се вгледаме в обикновените ни граждане, иначе те ще ни изоставят. Now... Благодаря сега госпожа Петир. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je značajna инициатива. Благодаря господин председател. Тази инициатива, подкрепена от 1,6 милиона души, е много важна, защото водата е общо благо. И искам да привлека вниманието ви върху няколко основни аспекта. Първо трябва да отбележим, че някои бедни граждани нямат достъп до вода. И за това трябва да има един минимум, социален минимум на доставката. Тъжно е, че управлението на водата е приватизирано. Смятам, че това не е демократично. Много е важно да се предвиди един механизъм срещу прекомерната приватизация на водата, една такава неконтролируема експлоатация на водните ресурси. Няма ясно, ясен статут на износа на вода. И това също трябва да бъде уточнено и планирано. Защото ако не го направим, мултинационалните компании веднага ще вземат този терен и неотговорни менеджери веднага ще се облъжат за сметка на нашите граждани и с един ресурс, който не се възобновява. В нашия свят все по-често ще липсва вода. Водата е човешко право и ние ще трябва да го запазим. Европейските граждани имат право да повлияят решенията, свързани с управлението на водата на европейско ниво и също и доставките на вода. Хърватска е а, с големи водни ресурси и съответно ние много се тревожим как да опазим нашата вода от замърсяване, както и приватизация. Благодаря. Благодаря, казва председателя, за интересния дебат. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Аз съм от Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Искам да благодаря първо на докладчика както и на всички, които са сътрудничили с него при изготвянето на този текст. Повдигнахте много важни точки, доста критики чухме също, но ние приветстваме дебата по тази инициатива и е, ще поддържаме връзка. Ние ще следим специално какво ще стане в пленарна зала. Искам да се спра на три основни точки. Ще се опитам да дам малко повече информация, която ще бъде полезна за окончателния ви доклад. Първото дали има подобни минали действия и дали комисията си дава сметка за това, че е, водата е ключов елемент за, от основните човешки права и мисля, че да, е, можете да сте сигурни, че е, комисията го взе предвид. И това не е само за Европейския съюз, а за целия свят. Това ни е приоритет. Второ, относно а, услугите свързани с доставката на вода на вътрешния пазар, комисията иска да се спазва принципа на неутралност. Да се спазва неутралността при решенията на национално ниво за типа управление на ресурсите. Разбира се, ние бихме искали общините да управляват, е, защото целта ни е също да се подобри достъпа на гражданите до вода а, тук а, относно пластмасовите бутилки, нека да ви кажа, че моята е алуминиева. И а, на 20 април Комисията за питейна вода единодушно подкрепи преразглеждането на приложение 2 и 3 на директивата за питейната вода. Там се обновиха някои технически параметри и ако парламента и съвета не предявят никакви а, резерви, а, държавите членки ще могат въз основа на тези промени да а, изградят един допълнителен мониторинг, едно следене на водните доставки, защото 7 милиона души в Европейския съюз са изложени на риск от пиене на не съвсем чиста вода. Разбира се, гражданската инициатива е тясно свързана с директивата за питейната вода. Има един също вебсайт Safe to Drink, и на него се публикуват документи. На 26 май ще се публикува консултацията с заинтересованите страни. Всички вие можете да видите дискусията. Много от вас говориха за нещо друго важно, недостига на вода, как ще работим по осигуряване на питейна вода. Преди няколко седмици комисията публикува една оценка за това как държавите членки прилагат на практика директивата, рамковата директива за водата. И чашата може да се каже, че е наполовина пълна или празна, защото 53% от системите, водопроводните системи в Европа спазват правилата, изискванията за такива системи. И в крайна сметка нашите граждани а, пият достатъчно чиста вода. Така че има неща, които комисията следи. Казах ви, имаше също и допълнителни дискусии. Чух и други критики днес и очаквам с нетърпение да си сътрудничим и ще отговорим в момента, в който доклада се приема в парламента. Благодаря. Благодаря. Аз сега ще дам вече думата на докладчика в края на дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всеки, който участва в дискусията. Опитах се да си запиша колкото е възможно повече от вашите бележки, коментари, предложения. Какво мога да ви кажа в момента? Става дума за компетенциите на Европейския съюз по отношение на водата и управлението на водните ресурси. Да, комисията е, последователно твърди, че е, няма отговорности в това отношение, че компетенциите са на държавите членки, както подчертаха и няколко от колегите, но също времето е, в така, лицето на тройката, комисията е, все пак смята, че носи определена отговорност е, и че европейското равнище също не бива да се пренебрегва изцяло. Така че е, именно когато става дума за страните извън Европейския съюз, вече при всички положения аз виждам ролята на Европейския съюз, най-вече във връзка с управлението на ресурсите по отношение на определени проекти. Ние е, имаме интересни е, е, доклади, има интересни и така, ефективно работещи директиви, които бяха прияти по времето на Мишел Бърние така че е, аз лично смятам, че бихме могли да предприемам нещо е, от наша страна по отношение на либерализацията на е, водните ресурси. Комисията признава правото на вода като право на човека, когато става дума за споделяне на ресурсите и за разпределяне на ресурсите, би трябвало да говорим за достъп до питейна вода като право на човека, като економическа стока вече на, от друга страна. И през 2006 година достъпа до е, водни ресурси бе включен в е, доклада за правата на човека. Не, ние не говорим освен това само за водни ресурси, ние говорим за образование на е, хората, говорим за е, е лекове, течове и така нататък. Всичко това е, естествено на е, ежедневно равнище е, е проблем, с който трябва да се справят е, местните, регионалните области, власти и така нататък. Но не само гражданите се нуждаят от обучение и образование, как по-економично да изразходват водните ресурси, а също и предприятията и местните власти. Изключително важно е за гражданите, освен това, да получават и информация за това как точно се управляват водните ресурси. И в това отношение аз виждам ролята на комисията. Гражданите, най-вече информираността на гражданите и по отношение на публично-частните партньорства по отношение на прозрачността на цялата информация, гражданите би трябвало да могат да упражняват известно влияние и върху решенията във връзка с инфраструктурата, дяловите участия в предприятията ВИК, заинтересованите страни, и диалога не бива да изключва гражданите. Всичко това, според мен, би могло да бъде уредено в един регламент. И да, здравните организации 15 до 20 кубика дневно. Това са, така да се каже, някои от минималните е, стойности, които се предлагат и това действително е, вече, е, когато говорим за минимални количества, става, е, е право на човека. А в случаите, в които става дума и за граждани, които нямат е, е, е нужните средства, за общини, които е, нямат е, необходимите е, средства, трябва да се предвиди и е, обществено финансиране, финансиране от публичните резерви. Е, ние освен това споменаваме и публично-публичните партньорства, не само публично-частните партньори. Най-вече публично-публичните е, партньорства биха могли действително да допринесат за е, решаване на много от проблемите, свързани и с управлението на ресурсите, и с качеството на водата. Много Съществено е, е естествено, е, да имаме предвид е, гражданските инициативи. Доста под вода е, така да се каже, първата мащабна европейска гражданска инициатива. Това е един демократичен процес, прокаран от Лисабонския договор и ние би трябвало да обърнем особено внимание и на факта, че става дума за една много важна европейска гражданска инициатива. С това ще приключа, господин председател. Благодаря ви. Остава ни само още една допълнителна точка, но преди това нека да ви съобща е, какъв е, е графика. 23 май е, на измененията. На 25 ще гласуваме тук в комисията на, и след това през септември ще вкараме точката и в дневния ред на пленарната сесия. А сега Нека да дадем все пак е, за 5 минути думата и на комисията, а после вече ще преминем и към последната точка от дневния ред. Okay, I think that the commission is arrived. Мисля, че комисията вече дойде и можем да започнем с следващата част. Допълнителната точка от дневния ред 19а за делегираните актове за това е, стано... Това е обмен на становища с комисията. Искането идва от зелените и давам веднага дума на господин Тейлър от зелените да обясни. Благодаря, господин председател. Както знаете, Кил Еванс, който беше докладчик по преразглеждането на директивата, за резолюцията и рестрикциите, ограниченията за опасните вещества в е, електрическото електронно оборудване, така наречената директива ROHS през 2011. И сега а, искаме да следим правилното прилагане на тази директива. Директивата ограничава използването на някои опасни вещества, не само за да се защити човешкото здраве, и, околната среда, но и за да допринесем за едно устойчиво възстанов... оползотворяване на, на отпадъците от електронно електрическо оборудване. Е, по-специално съображение 8 от директивата, къде се казва, че ограниченото използване на тези опасни вещества ще подпомогне икономическите ползи от рециклирането на електронно електрическо оборудване и на отпадъците от него. И съответно, при едно правилно прилагане на директивата EROHS, е ще затворим по-добре цикъла на кръговата економика. Комисията е готова да има изключения в формата на делегирани актове. И тези условия са описани в член 5. При делегираните актове които виждаме, комисията предлага разширяване на съществуващите дерогации относно лити и кадми за различни лампи, както и дисплей. И също промяна на нивата на кадми и предлага специфично освобождаване от кадми в дисплей на едно по-низко ниво спрямо общото изключение. Ситуацията е малко по-различна от ситуацията по принцип за опасните вещества. просто когато имаме такива специфични случаи, където няма заместители. Няма продукти, които използват кадми които да използват квантови точки. И а, тук не става въпрос да махнем кадми в съществуващите приложения, но просто да видим дали можем да позволим кадми да бъде използван в нови такива. Защото въпреки силно токсичните си свойства, тези приложения могат да бъдат крайна сметка полезни за околната среда и опазването на а, здравето. Има такива изключения по директивата за опасните отпадъци, но заместителите на кадми не са практични и, и не са достатъчно надежни или пък имат повече отрицателно, колкото положителни ефекти. Така че нека да разгледаме тези неща едно по едно тези условия дали се прилагат за лампите, които съдържат кадми и квантови точки? Отговорът е не, защото такива продукти все още няма на пазара. И както комисията сама казва, има евентуално положителни а, ефекти за околната среда, но те не могат да бъдат доказани. Те са силно хипотетични. И а, в този случай комисията препоръча да не се продължава с дерогацията за лампите. Второ, всички тези условия дали се изпълняват за дисплеите с съдържание на кадми в квантови точки? Да. Отговорът е не. Защото а, квантови точки без кадми вече са навсякъде, дори в телевизорите. Така че а, нещата много се промениха спрямо една година по-рано, когато а, нямаше още такива технологии. Именно за това тогава може да има дерогация за подобна употреба на кадми, но само за 3 години. Но много неща се случиха миналата година и като законодатели ние трябва да актуализираме ситуацията възможно най-бързо. Не мислете, че ние критикуваме комисията. Разбираме, че трябва да се взимат решения в даден момент, но нещата могат да се променят в последствие. И а, ние в парламента трябва поне да се опитаме да следваме настоящата ситуация а не това, което е съществувало и е било преди една година. Е, сега, някой може да каже, че това не е достатъчно, че сигурно има заместители от други вещества. Но трябва да помислим дали тези альтернативи предлагат повече ползи, отколкото вреди. На този етап не. И дори може заместителите да бъдат ограничени за бъдеще. И класификацията не се знае още колко, къде ще се класира спрямо кадмия. Така че тези дисплеи са много добри, които сега съществуват, са много добри, както от гледна точка специална енергия, така и от гледна точка качество. Така че няма а, ползи за околната среда а, от тези дисплеи. Но накратко по-безопасни альтернативи вече съществуват. Така че няма причини да даваме освобождаване за кадми с квантови точки в дисплеите. И сега, три въпроса към комисията. Първо, защо искате да давате дерогация за кадми с квантови точки в LED екраните. Въпреки това, което получихте като отговори и консултациите. И какви са, има ли евентуално някакви екологични ползи от това? Вторият ми въпрос, имайки предвид последното развитие относно използването на кадми в дисплеите, и те а, имат заместители с по-добро качество, с по-малка консумация на енергия. Така че какво ви е оправданието да ги запазите с екраните? И третият ми въпрос. Смислите ли да приемате двойно освобождаване за кадми в дисплеите. Едно общо освобождаване на едно ниво и дерогация на специфично ниво а, с по-низко ниво. Как точно двете ще са свързани? Това означава ли, че специфичната дерогация с по-низко ниво ще се прилага само когато общата с високото ниво изтече? Така че очаквам вашите отговори. Thank you very much for your question and now I give the благодаря ви. Първо ще дам думата на госпожа Берд за няколко допълнителни реплики и след това комисията. Благодаря ви, господин председател. Ние имаме една доста съгласувана позиция с моя колега Очевидно е, има една предистория е, и доста голяма така, борба около е, дерогациите на кадмия, но същевременно знаем, че става дума за едно доста токсично вещество и едва ли се нуждаем наистина от едно такова изключване разбираме е, съображенията на комисията, които са свързани с е, определени промишлени или економически съображения, но случаят не е такъв. Е, всъщност, Междувременно вече много предприятия предприеха необходимите мерки, за да се съобразят с новите изисквания по отношение на кадмия и инвестираха много средства. Е, така че е, аз нямам нищо против, е, ако се налага действително в резултат на така, анализите на комисията да предвидим един по-дълъг преходен период, за да не възпрепятстваме твърде много предприятията, които трябва да извършат промяната. Но също времено. Ние желаем да наложим едни зелени технологии, да мислим за едни много по-чисти производства. Струва ми се, че това изключение, което предвиждате, на практика ще отвори широко вратите на Европейския съюз за китайски стоки, за китайското производство и то ще бъде, за съжаление, доста пагубно за околната среда. Пет пъти по-високи са съдържанията на кадми в въпросните продукти и а, приложения а, в квантови точки много, а, пет пъти по-високи от тези в околната среда, а, а и стойностите в околната среда не бива да се пренебрегват. Така че трябва да а, гледаме и акумулативния ефект на цялото вредно въздействие. Благодаря. А сега ще дам думата на господин Илия Бестес Боргес от комисията за отговор на въпросите. Благодаря, господин е, председател. Нека първо да се извиня. Е, за закъснението. Е, смятахме, че дебатът по тази тема ще започне малко по-късно. Ще започна с това, че директивата за разширяване на използването на кадмия в осветителни тела и приложения за дисплей в квантови точки от нея не е малко време. Е, започнахме през 2011 е, година с подготовката на това предложение. След това веднага започнахме с оценка на въздействието. Имаше доклад. В резултат на оценката още миналата година, после имахме така, становище на експертната група е, по тези въпроси. Предложението на комисията бе е, подкрепено единодушно е, през лятото на миналата година и никой е, не е, заяви до този момент, е, лятото на миналата година, че е, има е, така да се каже, несъответствие и че е, предложението е неоснователно, след което предложението е, бе изпратено на парламента. Така, отново нямаше възражения. Процедурата се позабави заради включително и е, за да се подготвят езиковите версии. Преди няколко седмици всъщност вече стана ясно, че само две от държавите членки е, в е, съвета е, имат възражения срещу този делегиран акт а делегирания акт е, всъщност се приема от е, едно е, доста голямо мнозинство на държавите членки. Както казах, само две държави не желаят да подкрепят този делегиран акт. А сега по същество, какво е, е съдържанието на директивата в е, приложение 3, изключение е, 39-то е, е всъщност предмет на промяната. Е, е, трябваше да се предвиди дерогация до 1 юли 2014 години. Тя бе предвидена, но след това имаше редица аргументи в пауза на така, удължаването на това изключване. 39б. Използване на кадми в квантови точки за осветителни тела и дисплеи. Тук се предвиждат ни доста 2,2 е, квантограма е, е, до юни 2018 година. Всъщност това е, така да се каже, и пределно допустимата стойност и срока на дерогацията. Като че ли няма противоречия и консултантът, който бе ангажиран от е, комисията, заяви, че по отношение на осветителните е, тела е, едно удължаване на дерогацията не би имало смисъл, тъй като няма такива приложения на пазара. Но тъй като дерогацията вече е включена в действащата е, директива. А, няма, а, е, така да се каже, начин а, е, да а, се мисли за удължаване. Още повече, че имахме и е, становище на различните заинтересовани страни. И така, стигаме всъщност до актуалното е, изменение чрез делегирания акт. Става дума за 39Б. Тук е, е, вие оспорвате дерогацията за кадми в е, дисплеи, в кладцови точки. Е, Мисля, че най-важното, което трябва да се каже тук, е следното. Няма а, приложение а, в квантови точки а, за а, екранна светлина на пазара, което да не съдържа кадми. Тази тех свободно откъдни е, технология все още не е, е на разположение. <laughs> Не, не може да се открие е, на пазара, тя не може да се прилага. Съществуват едни альтернативни технологии, но може би те ще се появят едва през следващите месеци, първо в Корея, след това ще навлязат и в Европа но всъщност основният аргумент е, че е, технология е, за е, екранната светлина е, в квантови тачки всъщност е, за момента не съществува. Естествено, че е, по отношение на доставките, ако ние се откажем от тази дерогация, е, ще настъпи е, бъркотия, ще има така, проблем, огромни проблеми технологията. Доколкото съществува, не съществува в Европейския съюз, освен това тя трябва да бъде оценена и чак тогава да се стигне до приложения вече, използването и освен това, ние не знаем как тези нови технологии пък ще се отразяват и на околната среда, и на здравето на човека. Процесът е по-дълъг. Е, всичко това трябва да се има предвид, когато обсъждаме е, удължаването на срока на дерогация. И освен това трябва да имаме предвид и следното. Ще трябва да е, включим в целия процес естествено и анализи, консултации в научни комисии и ще трябва естествено да се допитаме отново до заинтересованите е, промишлени предприятия за това как, какво мислят относно е, прилагането на е, Дерогацията или отказа отмяната на тази дерогация Имаше е, въпроси към комисията, защо ние предлагаме това е, изключение, просто защото в момента човек не може да е, намери альтернативна технология на пазара. Защо имаме това двойно изключение за 39А. Това е действащото в момента изключение и 39Б. 39А е включено просто в самата директива, в корпуса на директивата, в приложенията. А новото изключение са осветителни приложенията за осветление в екрани, в квантови точки е 39b. Това е новото изключение. И как тези две изключения е, взаимодействат помежду си? Имаме е, една определена дата за е, изтичане на срока на изключението. Това се отнася до 39 та А, а по отношение на кадмия в квантови точки за екрани, е, там е, за сега знаем, че е, още една година при всички положения ще трябва да продължи да е валидно това е изключение, докато ние е, сме в състояние да направим окончателна оценка на альтернативната технология и да я е, пуснем на пазара. Междувременно чухме по време на дискусията аргумента за е, това, че може да има неблагоприятен социален ефект, т.е. загуба на работни места. Първото предприятие, което се опитва да въведе някакви така, не използващи кадми технологии в квантови точки е, всъщност не е европейско предприятие. Ще трябва по тази причина да помислим за някакви по-благоприятни условия за е, внос и износ е, на подобни продукти, както и технологии за трети страни. Е, това беше, което можех да ви кажа в отговор на вашите въпроси. Аз е, мога само да се надявам, че е, Европейския парламент няма да попречи на приемането на тази директива и делегирания акт. Благодаря. Госпожа Готерант иска думата. Благодаря. Идвам от друго гласуване, затова закъснях. Извинявайте. Но това са много важни въпроси. Не бива да забравяме, че в моята група на социалистите и демократите много се говори за предложението за делегирани актове от страна на комисията. И има доста недобство, така да се каже. Мисля, че е важно да кажем какво точно е проблема тук. Нека да се спрем на тези вещества. Вещество, което съществува в околната среда за много дълго време след като бъде изхвърлено. Може да се разпространи в екосистемите, може да влезе в водата, може също така да се върне в хранителната верига чрез рибите, чрез растенията и знаете, че при човека кадмия засяга бъбреците, кар... карцерогенно вещество и съответно, тъй като вече имаме тези познания, това как ние ще се борим с подобни изхвърляния на кадми от преди. Вече страдаме от тях в околната среда. Трябва да сме много внимателни, когато разглеждаме тези въпроси. Знаем колко е токсично за околната среда това вещество. Така че бих казала по това предложение, че вече има нови технологии. Мисля, че комисията просто не обръща достатъчно внимание и това е жалко. Знам, че цялата ми група не е тук да ме подкрепи, но все пак е, ние проведохме една много подробна дискусия по този въпрос. И комисията може да очаква, че със сигурност ще има много, които ще им се противопоставят на планираните действия и можете да очаквате тежка битка за това предложение. Благодаря, казва председателя. Не виждам други желаящи да вземат думата. Давам думата на господин Тейлор, ако искате да приключите дебата след разясненията, които чухме. Uh, Благодаря, господин председател. Много интересни а, изказвания направиха колегите. В отговор на комисията говорихте, че общото, общата дерогация е от юни 2017. И ако сега гласувате това изключение, нека да не забравяме периода, преходния период, който имаме. 6 или 12 месеца ще е разликата. Това не е оправдано. Не е оправдано да се дават дерогации срещу раз... правните разпоредби. Може да се окаже повече от 62 месеца, ако получите нови приложения за нови употреби до края на годината. И тогава, евентуално, можете да държите дори да прегласувате дерогациите, което ще ни изпрати до 62-та месеца и ние ще се озовем едва ли не в края на 2018 преди да има някакво конкретно решение. Специфичното изключение трябва да, из, да изтече през юни 2018. Всяка компания, която има по-добра альтернатива, може да, да направи кандидатура за а, излизане от дерогацията по всяко време. Но ако погледнем първоначалното намерение на директивата ROHS, е да се намалят и ограничат или спрат въобще употребата на опасни вещества в електронното електрическо оборудване. И това е подкопано с разрешаването на кадмия в, в тези електрически и електронни оборудвания. Дори нивото на количество на кадмия се увеличи. А сега вие правите и дерогации – хората ще ни гледат, примерно моите избиратели, и ние а, едва ли не ще бъдем обвинявани, че не осигуряваме стабилни условия за а, производителите на електронно-електрическо оборудване. И Например, има много чуждестранни фирми, които предлагат вече а, екрани и други електронни технологии, а, които са без кадми и могат да се поръчат по интернет за не много високи суми. Едва ли не, аз трябва да кажа на избирателите си, ми спасявайте се сами и си поръчвайте от друга, да не от, европейското, от не от европейския пазар а, нашите фирми трябва да спазват настоящия закон. И съм убеден, че критериите за отпускане на такива дерогации не са изпълнени днес. Но считам, че комисията трябва да преоцени ситуацията сега, вместо да продължи с това несправедливо освобождаване. И за тази цел ние трябва да отхвърлим делегираните актове които тук ни се предлагат. И да имаме резолюция, която да се добави към а, дневния ред на, пленар, на следващата пленарна сесия. И призовавам всички колеги, всички групи да се присъединят към тази резолюция. Благодаря. Okay. Thank благодаря ви. И с това закриваме заседанието. Следващото заседание ще бъде на 18 май и на 19 в Страсбург и после на 26 в Брюксел. Благодаря и добър апетит!